I think we may as well get started. Um, right, adoption of the agenda. Можем да започнем сега. Приемаме дневния ред най-напред. Няма а, предложение. Счита се за прият. Одобрение на протоколът за съданието е следващата точка. Ще направя няколко съобщения. Срещата а, се предава онлайн в интернет – и сега по отношение секретарията и подготвените документи може да ги намерите 11-2011 година и ам, на трите език английски, немски и френски можете да намерите пълното досие. Ще се свика извънредна среща веднага днес. Uh, the I think it's too close. Um, the uh, coordinators... Сещата на координаторите ще се проведе веднага след нашето заседание на комисията. И така, започваме с първата точка от дневния ред, а именно това е компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела. Докладчик Евлин Регнер. Но госпожа Танък ще всъщност ще а, говори вместо докладчика. Имате думата, госпожо. Много благодаря, госпожо председател. Колеги, госпожа Ригнер ме помоли да ви запозная с нейното становище, проекто становище, защото тя, за съжаление, не може да присъства на заседанието. Когато става въпрос за тези много важни теми, очевидно трябва да имаме обичайната процедура преработен текст. Ако разгледаме законодателния акт пред нас, виждаме, че се предлагат много сериозни промени и тя мисли, че предложената процедура не е подходящата, защото промените са по същество. Комисията всъщност иска да използва съкретената процедура регламентът ще обхваща и граждани от трети страни. Има много сериозни промени в документа. Очевидно е необходимо да се направи и преработване на текста. Промените са значителни и законотворците, разбира се, ще трябва да направят нужното, за да бъдат внесени, а пък е, комисията не може да изисква да се ограничават правомощията на парламента. Така че, ако разгледаме е, предложените изменения от госпожа Регнер, ние мислим, че в крайна сметка предложението и следва да бъде прието. Има два регламента, които показват всъщност кой точно право ще бъде приложено по отношение на процедурите. Рим 1, Брюксел, регламента също трябва да се спази съответствието между тях и необходимо да се прилага този правен документ в зависимост от компетентността и страната, в която се е, развива дадения спор. Когато става въпрос, например, за стачка. Процедурата се прилага там, където има стачка в тези държави членки, а не да се търси най-подходяща съд. Е, например, българския съд да взима решение за стачка в е, Швеция, след това необходимо естествено да се приложи шведското законодателство. А, и а, примера, който се дава, трябва да се определи именно а, по какво право ще бъде отнесено а, делото, което се разглежда от българския съд. Така че, очевидно госпожа Регнер, би искал да се приемат измененията така, както, те ги предл... както тя предлага. По отношение на 50-то, необходимо е да се имат предвид какви са задълженията, какви са правата. Необходимо е да се уточнат точно процедурите, които следва да бъдат спазвани. Очевидно, много по-разумно е да се изпълнява законодателството, което се прилага в държавата, където се провежда стачката. В противен случай възникват проблеми, защото Очевидно съда в тази държава членка, в която има стачка, е запознат много подробно с конкретното законодателство. Що се отнася до правата на а, всички а, членове на Европейския парламент. Те имат право да дават своите предложения за изменения. Тя се опасява, докладчика се опасява, че не са спазени изцяло тези права. Така че много сериозно трябва да се отнасяме към нашите права в Европейския парламент. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Изглежда няма други оратори, които биха желали да вземат думата по тази тема. А, в такъв случай да видим как стои графика. Не. Има желаящ, който иска да вземе думата. Имате думата господин Атасари. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Много добре разбирам проблемът, пред който е била изправена госпожа Регнер. И при дадените обстоятелства тя се е опитала да направи това, което е можело да се направи. Но нейните изменения внасят нови елементи, които не отговарят на цялото преработено предложение. Например, тя говори за предимствата на системите, на, на и за това, че могат да се използват нови подходи, нови стандарти, но не са проучени въздействията на тези нововведения. Тоест няма оценка на въздействието на всички тези нови предложения. Така че, въпреки че намеренията на докладчика са похвални, начинът, конкретният начин, по който се опитва да внесе подобрения, не е правилен. Това се отнася до съвместимостта на направените предложения – а и много от предложенията, които тя прави, не могат да бъдат осъществени на практика. Затова не бих могъл да се съглася с нея. Е, НП няма да може да гласува за така предложеният проект доклад. Благодаря. Друг? Благодаря, госпожо председател. Сецилия Векстрова не може да присъства днес и затова и аз искам да направя някои забележки по този важен въпрос от нейно име. Сецилия приветства предложението на комисията и ще се придържа към него, доколкото това е възможно. Може да подкрепиме някои от изменения. Например, предложението на докладчика да се добавят а, стачките към съответната юрисдикция. Това е второто изменение, за да не се търси най-благоприятелното законодателство за решаване. Споровете трябва да се решават от съдилищата, там където а, се провежда стачни действия. Това е 14-то изменение но по отношение на член 19.2 не сме съгласни и ще трябва да гласуваме срещу това предложение. Благодаря. Госпожа Тайна, искате ли да отговорите? Не. А в такъв случай ще гласуваме по-късно днес. И сега направо минаваме към следващата точка. И това е докладът на Силвана Рапти за прегледа на европейската политика на, съвет, на съседство. Госпожа Рапти, а тя не е тук. Има ли някой, който е натоварен да я замести? Може би ще трябва да я почакаме някоя друга минута. Тя е тя вече идва, както ми казват. Тя е в сградата, защото присъства на нашето заседание преди настоящата среща. А, така че, госпожо председател, ако може да минем на, към следващата точка от дневния ред, а, бих, бих искал да изчакаме, казва председателката защото няма да имаме тук присъстващи за следващата много важна точка за здравословните и безопасни условия на труд. А, така че, наместо да преминем към шеста точка, можем да, можем да изчакаме малко. А, но аз мога да говоря за каквото ме помолите. Има ли нещо, за което искате да ви говоря? Казва председателката. Не. Добре, в такъв случай ще направим една пауза от 2-3 е, минути. Oh, I Mrs. Rapti is now here, uh, so... Um... Um, Thank you very much, Chairman. Uh, so as I said, it's... Um... Така че, госпожа Рапти, имате думата по въпроса за прегледа на европейската политика за съседство. Получих думата, за което благодаря и се извинявам. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам за заказанието. Говорим за едно мнение за прегледа на европейската политика за съседство. Както знаят колегите, Комисията по външни работи е водещата в обсъждането, но нашата задача е да се занимаем с темата от нашата гледна точка и да предоставим своето виждане за това как европейската политика на съседство може да помогне при създаването на работни места и при а, трудовите взаимоотношения. Първо искам да благодаря на заместник докладчиците и на докладчиците в Сянка. Мисля, че работихме много добре и изготвихме едно мнение, което е по-добро и по-полезно. Естествено, то идва в един много подходящ момент, като се има предвид арабската пролет, страните в съседство на Европейския съюз са страни, между които влизат и страните от Северна Африка и мисля, че ние бихме могли да им предоставим съвсем конкретна помощ в този важен момент. Поправка 66 е поправката, която аз предлагам и ако искате да допълните нещо, е, разбира се, можете да го направите чрез други подобни поправки. Повечето предложения за поправки, за изменения са предоставени и записани в компромисните текстове. Имаме 9 точки, които госпожо председател, показват необходимостта от социално-економически и структурни подобрения, за да подпомогнем тези економики. Второ, социалните партньори трябва да участват със свое мнение и да го представят пред националните организации. Трето, трябва да се справим с проблеми като неравнопоставеност на половете, безработица сред младите и да има контролни механизми, които да се справят с нелегалната емиграция и да избегнем това, което иначе може да се превърне в изтичане на мозъци от тези страни. Естествено, трябва да има предварителни условия за хората, които а, пристигат в Европейския съюз и действията, които се реализират в тези държави, трябва да отговарят на политиката по заедостта на Европейския съюз. Преди да продължим а, с другите изменения, искам да предложа приложение номер 37 там става дума за минималната работна заплата. Бих искал да направя предложение да необходимостта минималната работна заплата да предоставя възможност а, човек да има един минимален стандарт и да отговаря на практиките на съответната страна. Мисля, че това е справедливо и мисля, че по този начин ще подпомогнем допълнително тези държави. Така че с това приключвам, госпожо председател. Благодаря. Благодаря, госпожа Елизабет Нараншати. Имате думата. D'abord, dire mon premier mot, ça sera pour Madame Rapti, parce que notre rapporteur sur ce sujet a su faire exister la vision emploi affaires sociales. Нашия докладчик по този въпрос можа да впише този въпрос в политиката на съседство в общата ни външна политика. Политиката на съседство е извънредно важна. При него е важно да взимаме предвид всички социални измерения, цялата социална конструкция. Иначе е, не може да имаме политическа ефективност. Второ, искам да благодаря на госпожа Рапти, защото тената работа дава възможност за започване на конструктивен диалог с всички политически групи. Аз говоря от името на ЕНП. По този начин се преодолеят някои недоразумения, които имахме в началото и ще можем да стигнем до компромис. За да имаме едно, един единен поглед а, по а, темата на доклада, преди да пристъпим към гласуване. Поздравяваме за този положителна страна на нейната работа. И се надявам, че подобен конструктивен подход ще ни даде възможност да постигнем едно истинско е, споразумение и да осигурим ефективност на европейската политика в тази област. Благодаря на госпожа докладчика от името на ЕНП. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, Янко Качин, който е докладчик сянка от либералите, е, моли за вашето извинение за това, че не може да бъде днес тук. Бих искала да предам от негово име следното. Първо, благодарност към госпожа Рапти за съвместната дейност – Радвам се, че и госпожа Рапти също така каза, че много добре са работили заедно. Това проекто становище е изключително важно, особено имайки предвид събитията в Северна Африка. Освен това, хубаво е, че е включено и източното измерение, защото там има различни тенденции. Нашите предложения не променят становището, а го разширяват. Ако задълбочим взаимоотношенията си с съседните държави, това означава, че ще трябва да се средочим трудовоправните политики в тези страни, а също така в областта, областта на образованието, особено професионалното образование в тези страни. Затова Приветстваме включването на аспекта, свързан с е, Средиземноморието и декларацията от септември на парламента. Подкрепяме това проекто становище и ще гласуваме за него. Благодаря. Председателката друг. Желая ли думата? Госпожа Рапти, ако може да го общите. Разбира се, ако предложите на политик е, дали, е, думата дали ще вземе или не, винаги той ще каже да, искам думата и аз също така искам думата, за да благодаря на всички колеги, които се изказаха. Благодаря за съвместната работа по този е, документ. Това е в името на нашите народи и на народите съседните страни. Председателката, както знаете, ще гласуваме днес след обяд малко по-късно. Разбира се, от политическите групи а, зависи дали нещата могат да се придържат по-напред във времето по отношение на гласуването. Във всеки случай, ако няма такова споразумение, ще запазим а, предложения график за гласуване. И така, продължаваме с следващия доклад на по отношение Европейска стратегия 2007-2012 година в областта на здравословни и безопасни условия на труд. Госпожо Дали, имате думата. Merci, Madame la Présidente. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Вече трети път се срещаме, за да обсъдим този доклад. Най-напред представихме измененията, над 200 изменения към този доклад. След това имахме среща на докладчика в Цитевсянка, където постигнахме 20 ти на компромиса и за това искам най-сърдечно да благодаря на колегите за а, качеството на работата, а, защото с докладчиците в Сянка имахме един истински диалог по същество, успяхме да преодолеем всички двусмислия и стигнахме по-далеч, отколкото можех да се надявам в началото. Затова бих искала да благодаря на всички докладчици в сянка за ефекасността и компетентността, с която те работиха при обсъждането на измененията. Днес очакваме становище. Получих становището на комисията Енви, не съм го още прочела. Разбира се, много внимателно ще го сторя и ще продължим усилията за намиране на компромиси по този, тези останали въпроси. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и аз на докладчика за нейната работа и за компромисните изменения, които успяхме да, по които успяхме да споразумеем в петък. Новата версия на доклада взима предвид исканията, огласени на срещата на докладчиците в Сянка по този въпрос. Подкрепям мнението на госпожа Дали. Искам да спомена трите нови компромиса, особено въпросът за стресът на работното място – е, това са е, компромис И и компромис М за недекларираните дейности. Също и компромис В трябва да се спомене. Там с новата версия докладчик успя да намери е, компромис и сега текстът е по-добре балансиран. Трябва обаче да направя някои изменения, някои обяснения във връзка с компромис W. Тук може да има различни становища и докладчика може би ще ни даде малко по-нататъчни обяснения по отношение на този компромис, за да избегнем различни тълкувания, които може да възникнат. Госпожо Рапти, благодаря. Благодаря много на госпожа Карима Дели. Тя е, да кажем, прекрасен готвач в кавички, защото успя да сготви един прекрасен компромис от тези предложения за корекции. Искам да я поздравя за това. И трябва да кажа, че те според мене са много здравословни и много безопасни. Тя действително свърши прекрасна работа. Искам да подчертая, няколко а, пункта, по които като че ли не говорихме конкретно. Мисля, че добрите условия за, на труд трябва да бъдат критерии за предприемането на действия. Трябва да се осигурят наистина достойни условия на труд, тогава когато ние подпомагаме съответната дейност. Второ важно условие е да се разгледат безопасните и здравословни условия на труд, защото трябва да направим преглед на условията, при които работят хората в определени професии. Именно за това подкрепям това, което Карима подсказа по отношение на една евентуална директива, свързана с стреса. Необходимо е да имаме съответната статистика, необходимо е да проведем съответните одити, за да видим какви са опасностите, какъв е начина да се предотвратят рисковете. Трябва да се подават сигнали тогава, когато условията за труд са опасни или има рискове и онзи, който подава сигналите, да бъде защитен. Освен това, тогава, когато говорим за показатели, тези показатели не бива да бъдат е, онова, което просто ще улесни нашата законодателна дейност. Благодаря. Госпожа Сърве, искате ли да вземете думата от името на докладчика в Сянка? Съжалявам. Първия път, когато взех думата, казах всичко, което ми беше възложено от Йоко Качин, така че няма необходимост отново да вземам думата. Благодаря. Благодаря много, госпожо председател. Ако погледнем компромисните предложения, ще видим, че наистина си заслужаваше да се проведе среща между докладчиците в Сянка и да се обсъдят тези въпроси. Виждаме, че когато има желание за компромис, тогава той може да бъде постигнат и аз направих известен принос, и аз имам известен принос към, към текста текста, в който става дума, че неделя не бива да се превръща в работен ден, независимо от всички останали действия, които се предприемат. Знаем как има структури, при които се включват работещите в сферата на услугите. Става дума за поправка В. Аз подкрепям съображенията за това, което е включено в поправка В. Разбира се, тези елементи трябва да бъдат проверени, така че да имаме известна сигурност. Всъщност имах предвид, докладчика се поправя, имах предвид дубъл В. Всички тези компромиси, разбира се, ще бъдат допълнително променяни. Трябва да помислим за минималното работно време, и за това как ще се тълкуват тези текстове, когато става дума за заплащане, за минимална заплата, какъв ще бъде прагът за минимална работна заплата, заплата, например. Така че това са въпроси, по които ще бъдат взети решени в края на следващата седмица. Сигурна съм обаче, че и работниците, и работодателите ще искат да се върви напред по тези въпроси. Естествено, не можем да бъдем максималисти. В момента нещата са в развитие, но мисля, че всички разбираме, че е необходимо някакво, че е необходима някаква рамка, някакъв начин да се регламентира начина, по който се полага труд и мисля, че това е задача за нашата комисия. Господин Холшен в момента не е тук. Мисля, че има въпроси, но зная, госпожо председател, че много усилия бяха положени, за да се постигне компромис. Зная, че още се работи по някои от законодателните решения. А що се отнася до текста на компромиса в Дубълве, в момента ние не сме напълно сигурни какво точно е неговото значение. Това обаче ще бъде един вид законодателен инструмент. Когато се вземе окончателно решение, ще го разгледаме отново по-подробно. А до тогава, мисля, че ще имаме още малко време да поработим и да направим още някои редакционни поправки по тези а, текстове. Така че сега отново давам думата на Карима Дели за обобщение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, колеги. Трябва да кажа, че съм доволна. Е, защото и, аз, както вас, искаме да, искам да стигнем до най-добрия възможен до текст. Е, отбелязах си е, всичко, което се каза тук. И особено по отношение на компромис W. Трябва да се каже ясно. Целта на този компромис е да се направи списък на професионалните заболявания. Този списък на професионалните заболявания би трябвало да бъде задължителен. Това искане проистича, идва от социалните партньори. И становището на комисията ЕНВИ е такова, че този компромис трябва да бъде прередактиран. Но искам просто да изясна, че целта на компромиса е да се създаде задължителен списък на професионалните заболявания. И, разбира се, накрая искам да благодаря на всички е, колеги, докладчици в Сянка и надявам се, ще продължим по същият е, плодотворен начин да работим. Благодаря, госпожо Дели. ще гласуваме на 23 ноември в Комисията по заетост и социални въпроси. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Тя е устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите. От името на зелените Свен Гиголд. Благодаря. Колеги, благодаря първо за предложените разумни изменения, 68 на брой, и повечето от тях потвърждават общата линия, която предлагах в доклада си. А именно, Европейското кооперативно дружество е нещо положително, но е необходимо да се укрепят правата на работниците и служителите, е, по-специално правото им да се организират – освен това, използвам предоставената ми възможност да подчертая необходимостта за усъвършенстване на направеното предложението, допълнителните също така мерки, които вече няколко пъти бяха изискани от парламента относно укрепването на кооперативния сектор, трябва да намерят своя правен израз. Това се отнася и за економиката в широк смисъл. Повечето от измененията, които се предлагат, могат да приема с лекота. Някои от тях са насочени към сходни цели – и затова ние изпратихме нашите предложения за компромис. Ще се организира среща на докладчиците в Сянка по тази тема. Сега не бих искал да отнемам повече от вашето време. Бих искал обаче да изслушам вашето становище, вашите предложения. Получихме предложенията на Комисията по правни въпроси, както и комисията на жените. Те предложиха проекто становище, но все още не са приключили с гласуването си, така че ще изчакаме резултата от този вод. Очаквам е, вашите бележки, вашето мнение. и вашите предложения. Благодаря още веднъж на всички вас, които предложихте вашите изменения и е, с удоволствие ще ви слушам. Председателката е, Мари, Мариан Хафнер по отношение на темата. Е, благодаря ви, извинявайте, че закъснях малко. Ще предложа и писменото си становище по предишния доклад. Що се отнася до този доклад? За съжаление, докладчика Сянка не може е, да дойде е, тук, е, но от нейно име ще предам становището и благодаря на докладчика за отличната работа, благодаря за отличната работа на всички докладчици в Сянка и благодаря за това, че всички успяха да се уведенат около обща цел. Е, Европейското кооперативно дружество е необходимо повече от всякога сега, за да може да се запълни пропуска между държавните и частния сектор е, може да се наистина използва тази възможност, за да се лансира корпоративния бизнес модел. Изменение 23 в това отношение е много силно. Е, по този начин ще се отправи ясно послание към комисията и държавите членки относно използването е, на всички възможности за включване на тези аспекти в е, устава. Освен това, подчертава се и конкретния бранш, свързан с 83-то изменение. Надявам се, че може да подкрепите това предложение където медийния сектор и а, издателите също са разгледани в светлината на кооперативното дружество. Отново, нейното благодарност е към вас, господин докладчик, и се надявам, че ще почне да продължи да работи съвместно с вас. Госпожа Стайна. Mich auch gebeten, äh, für diesen Tagesordnungspunkt Ihr äh, Statement vorzutragen. И аз искам да кажа по тази точка следното а, става дума, че тук а, а, не само за устава, но и а не за директивата, която, го пред, която предръждава. А, не трябва да се, а, не трябва да се разпростираме в директивата за участието на работниците в, в кооперативното управление. Да комисията разглежда няколко инициативи. Европейското кооперативно дружество е много добър а, а, пример. И толкова малко кооперативни дружества имаме не, за това вината не е в директивата, а в националното законодателство в някои страни. Имаме 27 различни модела на кооперативни дружества – е, тези дружества много пъти са малки, работят само на национално равнище, други са по-големи и а, е, имат трансгранични операции. Трябва да помислим обаче, необходим ли ни е подобен европейски модел за кооперативно дружество и дали това трябва да се отрази в съответната директива. Госпожа Рейнар благодари на всички. Е, Утре ще има среща на докладчиците в Сянка, тя ще участва. И бих искала още предварително да благодаря на всички за тяхната полезна, тяхния полезен принос. Ако няма други, свръщам се към докладчика. И това може да бъде... Извинете, прекъсва го, прекъсва го ам, председателката, за да даде думата на някой друг преди това. Благодаря. А, имаме възможност да обсъдим един важен въпрос, да видим какво можем да направим за неговото решаване. Защото модела на Европейското кооперативно дружество е абсолютно неразорана целина. Ако погледнете кооперативните дружества в отделните страни, ще си направите изводи за това какви са главните въпроси, които трябва да се решават. Към този въпрос трябва да се отнесем малко по-сериозно, защото ООН, е, например, е, е, смята, че е необходимо да, необходимо международна година на кооперативните дружества. Необходим ни е модел. Този модел ще бъде от полза за всички. От една страна от полза за работниците, тъй като това ще бъде една възможност за съвместно взимане на решения нещо, което е несъмнено полезно. Въпросите са сложни, но може би може да ги поопростим. Да видим как може да опростим нещата, за да може по-лесно да се прилагат взетите решения. В някои от е, селските райони, например, трябва да видим какви възможности има, защото именно там имаме опит, който може да бъде използван и от други. Ако се опрем на този опит и на, на добрата практика, която е натрупана, това може да бъде от полза. Е, не съм съвсем сигурен дали мога да приема изцяло всички изменения, но разбирам, че докладчите в Сянка ще се опитат да намерят компромиси. И по този начин ще изпратим един силен сигнал към а, света, че а, можем да постигнем нещо заедно. Защото това е понятие, което не е добре познато във всички а, страни членки. Но, но то може да бъде важно в много отрасли на нашето стопанство. Поздравявам ви за свършената работа и желая успех на срещата на докладчите в Сянка. Благодаря и сега ще се върна пак към докладчика Свен Голд. Няма, нямаме разногласия по отношението на измененията, които Надя предлага. Мога да кажа, че съм съгласен с тях. Същото въжи и за вашите изменения. Единственото, което трябва да се спомене, е, че когато различни депутати предлагат е, изменения към един и същи член, трябва да се намери компромис. Надявам се, че ще успеем да направим това утре на нашата среща. Още един път искам да кажа, че работата на докладчиците в Сянка върви добре, те добре сътрудничат и разбира се, главният проблем е устава на Европейското кооперативно дружество. Не, с него, неговото преразглеждане трябва да се занимаваме в момента. но необходимо е да се подчертая нуждата от допълнителни мерки за подкрепа на кооперативите и на социалната економика на Европа. Очакваме 2012 годината на кооперативното движение с нетърпение. Някои изменения се опитват по някакъв начин да починат на общия пазар социалното измерение на економиката. С това не съм съгласен. Социалната економика е част от общия пазар, но не трябва да бъде подчинена на него. А, именно по този въпрос имам възражения във връзка с някои изменения. Някои изменения като че ли твърдят, че социалната економика проистича от капиталистическата природа на нашата економика. Но не бих искала нещо подобно да бъде подчертано в доклада. Има редица изменения, с които не съм изцяло съгласен. И няма да влизам в подробности обаче, тъй като на заседанието на докладчиците в Сянка, надявам се, ще можем да се споразумеем за компромисни изменения, в които ще се включат дори неща, които в момента споменах, е, че ми се струват съмнителни. Благодаря на всички за е, добрата съвместна работа. Благодаря. Какъв е графикът? На 22 е, ноември, на 20, изменения 23 ноември ще приема в комисията. На 21 и 22 е, ноември ще приемем становищата от правната комисия. Тъй като сме малко напред с графика, след като приключим следващата точка от дневния ред, ще трябва да направим прекъсване. Надявам се, че няма да говорите с часове. А, а гласуването трябва да е започне в 16.45. А сега точка 8. Европейската рамка за корпоративно управление. Благодаря, госпожо председател. Взимам думата от името на колегата Оля Кристенсен. Току-що получих една бележчица, на която с която ми съобщават, че има закъснение на самолета му в Копенхаген, така че може и да пристигне, но поне след половин час. Така че аз взимам думата от името на Оля Кристенсен с една обща позиция на социалистите и с няколко думи ще представим измененията. Докладът е сравнително важен, защото идеята е, поне що се отнася а, от, а, до работата на комитета, на комисията, извинете, е да се въведат критерии, които да доведат до по-ефективна работа на европейските дружества. Естествено, всичко това е свързано и с корпоративното управление. Ние обаче се тревожим от ролята, която е отредена на работниците, защото освен работодателите има и работници в тези дружества. А европейският модел е модел, който се разпределя може да се каже е един от най-ефективно работещите модели по отношение на корпоративното управление. Господин Кристенсен има тревоги свързани с прозрачността на корпоративното управление и се правят редица предложения. Те са общо 79, 78, извинете. Естествено, комисията ще получи тези предложения за изменения. Някои от тях никак не е лесно да бъдат приети, но има различни промени в редакцията също така. Така че мисля, че ще успеем да постигнем едно широко споразумение за подкрепа от различните а, политически групи, защото в края на краищата се предлагат и редакционни изменения за тази цел, а, така че докладчика ще се свържи с докладчиците в сянка, за да се постигнат колкото се може повече компромисни а, споразумения и да се постигне като цяло най-широко възможно, най-широка възможна подкрепа за текстовете. Една от възможностите е да се опитаме да изключим, да отхвърлим а, формулировки, които са много негъвкави и нези, които като че ли премахват идеята за прозрачност, за участие на работниците в корпоративното управление. Това са текстове, които няма как да бъдат приети. Така че те трябва да бъдат. Ако така че те трябва а, да бъдат включени в доклада, за да не се превърне доклада в напълно беззъб документ. Така че трябва да има една рамка за корпоративно управление, в която всички ние да поработим и да стигнем до редакция, която е приемлива за всички. Може би основният докладчик няма да е съгласен с всичко, но трябва да се стигне до някакъв компромис. Има грешка в моя документ. Гласуването е в 4 и 45. При мен е посочен друг час. Господин Тебак, благодаря, госпожо председател. Както вече се спомена, в нашата група бяха предложени голям брой изменения, така че ние очакваме да чуем и това, което ще кажат докладчиците в сянка. Ние трябва да работим в конструктивна атмосфера и мисля, че трябва да поработим, за да можем по някакъв начин да обединим различните позиции. Мисля, че компромис би трябвало да бъде намерен, защото основната разлика е от една страна опита да се разработи а, текст, който да има а, правна задължителност, от друга страна а, в а, повечето държави да може този текст да се изпълнява и да се следват основните принципи на корпоративно управление. Всъщност корпоративното управление е нещо, което се отнася до самото дружество. И най-вече става дума за дружества, които не са листвани на борсата, по-малките дружества, трябва да приемат някакъв а, свой а, кодекс за корпоративно управление, който обаче има доброволен характер. В текста мисля, че корпоративното управление трябва да се третира като възможност а, дружествата да увеличат своят економически растеж. И да имат своя, те да имат своя устойчива политика, но не мисля, че трябва да се занимаваме с това как се изплащат дивиденти, как, какви са възнагражденията на ръководството. Това в крайна сметка зависи от самото дружество, но трябва да се изпълняват изискванията за прозрачност. Трябва да бъде ясно, че тези въпроси би трябвало да бъдат включени в основния доклад. Мисля, че всички ние ще подкрепим текст, свързан с акционерите. В това предложение мисля, че не се обръща достатъчно внимание на обстоятелството, че не може да се намери универсална рецепта. Има разлика между малките дружества и дружествата, които се търгуват на борсата. Трябва да имаме предвид тези разлики. Когато предлагаме препоръки за корпоративното управление, трябва да имаме предвид този много важен момент трябва да имаме предвид и различията между държавите членки. Националната политика се решава от това, което различните държави членки в крайна сметка решат да приемат. Така че това се отразява и на въпроса с а, акционерите. Така че не може да се опитваме да приложим нещо, за което да въжи за всички. А, за дружества, които се търгуват на борсата и по-малките. Малките могат да бъдат задушени от такива изисквания в преносния смисъл на думата, разбира се. Благодаря. Благодаря. Господин Сервис? Да, благодаря. В светлината на казаното от господин Табака, той много ясно каза, кои са елементите, по които има споразумение и кои са моментите, по които може би има различия между докладчиците Осянка и господин Кристенсен. Така че благодаря. Господин Тебака, благодаря и за всичко, което ни казахте за, по въпроса за корпоративното управление, също по онова, което би трябвало да бъде някакъв доброволен код. Мисля, че това наистина би било полезно. Но ако трябва да се приеме някакъв вид законодателство в тази сфера, мисля, че господин Кристенсен би трябвало да намери начин това да стане, като се имат предвид и а, практиките в а, някои страни, въпроси, които са изключително важни, както а, сме чували от господин Кристосън. Така че мисля, че е изключително важно да се стигне до някакъв вид споразумение и в крайна сметка мисля, че всички ние го искаме. Трябва обаче, може би, да извадим по крайните позиции, защото ще ни бъде трудно тогава да постигнем споразумения, ако има такива. Трябва да се опитаме да приемем гъвкави правила, които да могат да бъдат прилагани при различни ситуации. Много пъти в нашите собствени дебати по тази тема и по други теми става Ясно, че философията, която дава възможност за по-голяма гъвкавост, понякога може би се превръща в нещо, което е много обтекаемо. От друга страна обаче не бива да бъдем прекалено строги, стриктни и съм сигурен, че ако премахнем най- спорните моменти ще стигнем до компромис по този въпрос. И така, на 23 ноември ще се, чуят, ще се представят още становища, ще се приемат документите през декември и в пленарна сесия през март. А сега, преди гласуването можем да направим почивка, почивка до 4.45, за да започнем след това да гласуваме на време. Моля, не забравяйте картите си за гласуване. И така до 4.45 почивка. Благодаря ви. no, but, uh,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 Uh, uh, гласуваме електронно, така че, колеги, много ви моля, пригответе си картите за гласуване. И започваме с доклада на Силвана Рапти. Първото изменение, по което ще гласуваме, е компромис С. Моля, гласувайте за.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 18. Даже 19. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Е. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 34-то изменение. Моля за, против, въздържали се, приема се. 35-то пада. 37-мо устно изменение. Имате думата? Да, устно изменение, госпожо председател. Бих искала да добавя към 37-мо ми, към минималната заплата добавяме в зависимост от националните практики. Председателката, има ли възражение? Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 38. За, против, въздържали се, приема се. 39 пада, компромис F. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 42 пада, 43 пада, гласуваме 44 Моля за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, а сега ще проверим с електронно гласуване. Моля, 45-то гласуваме. Режим на гласуване. Uh, Край на гласуването. 18 за. Един 10 против, няма въздържали се. 18 за, 10 против, няма въздържали се, приема се. 46-то е съвместимо, моля гласувайте. За, против, въздържали се, приема се. 47 пада, 48 оттеглено от компромис Г. За, против, въздържали се, ще проверим с електронно гласуване, моля ви. Гласуваме компромис G, английска буква.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 пада 63-то, председателката се поправя. 65-то пада, 66-то разделно гласуване. Първа част. Моля гласувайте за, против. Ще проверим с електронно гласуване. Първа част. Гласувайте, моля ви. Край на гласуването.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 въздържали се, приема се. Девето. За, против, въздържали се, приема се. Десето. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Дванайсто. За, против, въздържали се, приема се. И сега Окончателно гласуваме по документа. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 31 за, 3 против. Приема се. Поздравление за докладчика. Okay. Merci. Nous en venons au deuxième euh, vote. И сега минаваме към втората, второто гласуване. А, това е по признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела. Преработен текст на а, десето изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 19 член, 11 то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 изменение на Томас Хендел. За. Против. Въздържали се. Мисля, че е отхвърлено, но ще проверим. Проверяваме с електронно гласуване по 12 то изменение. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването и резултат 15 за, 20 против, отхвърля се. Трето изменение на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то изменение на Томас Хандел за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение на докладчика е оттеглено, пето изменение не е а, допустимо, 14 за, против, въздържали се, мисля, че е прието, но нека проверим, проверяваме 14-то изменение. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 20 за, 15 против. 14 е прието. Шесто изменение на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. 15-то на госпожа Айман Ройтен за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение. Искате да проверим 15-то? Добре, проверяваме 15-то. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 15 за, 20 против. Отхвърля се. Седмо на докладчика за, против, въздържали се. Е, отново за. Кой е за седмо? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Осмо мнение за. Против въздържали се. Трябва да проверим. Осмо. Гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 14 на, на 21 против. 16-то изменение е недопустимо. Сега Осто изменение, осмо изменение. За. А, не, по това гласувахме, казва председателката. Сега, а, от мотивите първи. За, против, въздържали се. Приема се. А, второ, точка от преамбюла за против въздържали се. Приема се. Девето за против. Въздържали се тази точка. Преамбила се отхвърли и сега гласуваме за целият текст. Електронно гласуваме. Гласувайте, моля. Петнайсет против, няма въздържали се. Поздравления за госпожа докладчика. А, а, колеги, приключихме а, е, с гласуването, приключихме и с дневния ред. На 22 ноември ще заседаваме пак а, след обед в Брюксел и както знаете на 23 след обед заседанието, което се предвиждаше, няма да се състои. Имате процедурен въпрос ли? Да. А, че аз напускам поста си на, в, края на, на, в края на януари напускам Европейския парламент. Просто искам да ви уведомя за това. благодарим, че ние сме първите, които научаваме а, това. И незабавно мога да кажа, че всички членове на нашата комисия съжаляват, че вече няма да бъдете наша колежка. А, и а, знам, че това е едно мъдро решение, а, знам причините и а, използвам случая да ви кажем а, довиждане а, с, с чувство на приятелско, топлота и вие сте дълго време работила в Европейския парламент. Благодарим ви. И така, това беше несъмнена а, знак на приятелство. Очевидно, че макар и да а, се противопоставяме по политически въпроси, всички сме колеги и се чувстваме като едно. И така до 22 ноември на всички, а в 16 часа, а, в 6 часа ще започне тук заседание на координаторите в тази зала. Благодаря.